So, was wir schon mal machen können, ist, äh, Това, което можем е, да направим е гласуването по директивата за хранителните добавки. Всъщност има резолюция по този въпрос. Кой е за? Това е въпросът сега. Кой е за резолюцията? Да повторим още веднъж. тъй като все още не сме приключили с поправката на апаратурата за гласуване, предлагам да променим реда на гласуването, да започнем с точка 13, за да не ни обвинат после, че нещо фалшифицираме резултатите от гласуването. Става дума за хранителни добавки, различни е, от отцветители и подсладители, добавяне на говежди или свински тромбин в приложение 4 към директива 95.2. Чувам, че е, вече е тук. Нека да тестваме апаратурата. Става дума за точка 13 тромбин. Кой е за е, резолюцията?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 So, we start again. The Abstimmung is eröffnet. Отново започваме. Гласуваме по темата тромбин. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Приключихме с гласуването. Оказва се, че нещата функционират. 31 са за, другите са против 21. Общият брой на гласовете е 52, т.е. приехме резолюцията по точка 13. А сега се връщаме на точка 10 фалшифицирани лекарствени продукти.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 въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. Номер 15 за, 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромис първи е за, против, въздържали се, приема се. Втори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 Е, ще ви помоля да прелистите до страница 5. 157 изменение на докладчика. Кой е за 157? Внесено от докладчика. За, против, въздържали се, приема се. 17 е оттеглено, Итре 3.21. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. А, какво става с английския превод? Няма е за известно работно време, превод. И така, ИТРЕ 21. Още веднъж гласуваме за ИТРЕ 21. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Сто пятьдесят и девет. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. И 3.23. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Е, очаквах, че ще искате проверка да, да направим проверка. Край на гласуването. Приема се. Наистина малка е разликата, но се приема. Деветнайсто изменение, раздел на гласуване, първа част. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 160-то изменение. Отпада. 161 също отпада. 20-то изменение. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част са против, въздържали се, приема се. Следващата страница 162, 163 и 327 са идентични. На кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 166 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, проверка. beendet. Край на гласуването. Да, ясен резултат. 32 гласа за, 22 против. Приема се. И 327, идентично с 169, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. И така, гласуваме по първа част на 170, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Следващото изменение отпада при това положение. 176 кой е за? Първата част. против, въздържали се, отхвърля се. Сто седемдесет и три кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 175 за. Против. Въздържали се. Проверка. Моля ви да проверим с електронно гласуване. Край на гласуването. 24 гласа за, 26 против. Е, е, четвърто 4 въздържали се, отхвърля се. 174 за, против. Не, не. Прескочих е, едно изменение. Итре 28. Извинете ме, кой е за? Итре 28. Против. Въздържали се, приема се. И сега гласуваме 177, 178 идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сто осемдесет и три. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И и девет за против, въздържали се, приема се. 23-то изменение, е, разделно гласуване, първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, моля проверка. Край на гласуването. 32 за, 22 против. Приема се. 184 е, за, против. Въздържали се. Приема се. 185 и 186 идентични. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 187 и 330 и 331. Не, само и 330. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Сега вече и 331 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се? 188 за против, въздържали се, приема се. 189 и 332 първа част, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 190 и 332 втора част. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 25. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Да, съгласни сте. А, можете да гласувате. Точно ли е всичко? Сега 191 изменение. Кой е за?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 199. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И 334 за. Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 200 за. Против? Въздържали се? Приема се. Стигаме до страница 12. 214 на Виторио Проди. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. И 337. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 215 за, против, въздържали се, приема се. 216 за, против, въздържали се, приема се. 218 кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. beendet. Край на гласуването. Да, отхвърля се 27 за, 28 против. Е, Миничка разлика, но се отхвърля 219 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 222 кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Имко 11 кой е за? Против. Въздържали се. Още веднъж имко 11 за. Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. Идентични 223, 224. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 225 за против, въздържали се, отхвърля се. 226 отпада, нали така? 228, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 229 за. Против, Въздържали се. Проверка. Abstimmung beendet. Край на гласуването. 29 гласа за, 27 против. Приема се. Следващото отпада. Стигаме до 231. Кой е за? Против въздържали се, приема се. И 3.38, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 232 и 233 идентични, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 237, 238, идентични, каза. Е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 239, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 240 и 30, 40, ко 12 идентични гласовете за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 241 и 242 идентични за, против, въздържали се, приема се. 243 за, против, въздържали се, приема се. Двеста четиридесет и девет е, докладчик е, предлага изменението за, против, въздържали се, приема се. 246, кой е за, против, въздържали се, приема се. Следващата страница 248 за против въздържали се, приема се 250 кой е за против въздържали се, отхвърля се 252 кой е за против въздържали се, приема се. 255, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 254, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 256, кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 257. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 258 и 259, имко 13, идентични. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 260. 260, 261 идентични. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Двеста шестьдесят и три. идентично с 264. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 265 и 266 идентични. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 267 и 268. Да, добре. Проверка по 265 и 266 електронно гласуване. ППЕ hat 2 zu jetzt. Две карти в повече от страна на НП. Още една карта. Сега вече нещата са вред. Край на гласуването. 30 за, 25 против. Приема се. Добре. 267, 268 идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 31. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И 343. Кой е за? против, въздържали се, приема се. не, 275 лизе, кой е за, против, въздържали се, приема се. 279 първа част и 280 първа част идентични, а също и имко 17 първа част. Гласуваме кой е за тези изменения. Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Приема се. А сега гласуваме 279 втора част, 280 втора част и 278 втора част. А също имко 17 втора част. Кой е за тези изменения? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Приема се. Двеста Трета част и 283 част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Имко 17, трета част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 278 трета част. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Преминаваме на страница 19. 288 Тремополис Ривази. Кой е за? против, въздържали се, приема се. А сега и 345, имка 18 за, против, въздържали се, приема се. И 346, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Искате проверка. Добре, по И346 ще направим проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 292 гласовете за, против, Въздържали се, отхвърля се. Имко 19, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 293, 294, кой е за? Против. Въздържали се. Бих казал, че се прие това е впечатлението ми да извършим проверка. Край на електронното гласуване. Една карта от НП е повече. Трябва да я извадите. Сега вече е наред. Да. Отхвърля се. 25 за, 31 против. 295 изменение. Кой е за? Гласуваме 295. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 296. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 298. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 299 за, против, въздържали се, приема се. 300. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 301. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. И 348. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 302 кой е за? Против, въздържали се, приема се. И 349 и 303 кой е за? Против, въздържали се, приема се. 305 кой е за? Против, въздържали се, приема се. 306 и 307 сега. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 308-309 за. Против. Въздържали се. Приема се. 34. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 310. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 35-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 312. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 313 и 353 идентични. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 315. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 36. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 316 и ИТРА 54. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 317 първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 317 втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Долу 323, първа част кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 324. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 323. Втора част. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Идентични 326 и 327, а също и 357. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 328. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 37 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. И 358. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. на страница 23 и 360. Е, Съвсем долу. Кой е против? Гласуваме последното изменение на страница 23 и 360. Секретариатът твърди, че всичко останало няма нужда да се гласува, тъй като имко 19 бе прието. И така, и 360 най-долу на страница 23, кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се, приема се. Триста осем кой е за? против, въздържали се, приема се. 342 кой е за, против. Триста и две. Кой е за? Кой е против? въздържали се, нека да направим проверка. Да, е, то върви заедно с И361. Да. Проверка по 342 и И361. Край на гласуването. 31 гласа за, 23 против. Е, приема се. Резултатът е ясен. Компромис 14. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Триста четиридесет против, въздържали се, приема се. На 348. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 350. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И 366. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Имко 22 за. Против? Въздържали се? Приема се. 352 заедно с Итри 67. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 353. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 354 и ИТРА 68. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 355 кой е за? Против, въздържали се, приема се. 356 за, против, въздържали се, приема се. И 369 за, против, въздържали се, приема се. 357 и и 370. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 43 за. Против. Въздържали се. Приема се. 358 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 359 и 371 за, против, въздържали се, приема се. Имко 23. Гласуваме по първата част. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Сега втора част. За? Против? Въздържали се, отхвърля се. И 372 за? Против? Въздържали се, приема се. 361 за, против, въздържали се, приема се. 44 е, е оттеглено, 45 за, против, въздържали се, приема се. Имко 24 за, против, въздържали се, приема се. 360 за, против, въздържали се, приема се. 365 за, против, въздържали се, приема се. И 373 за, против, въздържали се, от... а, приема се. 364 за, против, въздържали се, приема се. 366 за, против, въздържали се, приема се. 367 за, против, въздържали се, приема се. 368 за, против, въздържали се, приема се 369 за, против, въздържали се, приема се и 374 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 49 кой е за, против, въздържали се, приема се. Имко 26 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 27, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 28, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 371, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Инкуб, Имко, извинете, ИТРЕ 75, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Нека да направим проверка по Итра 75. Äh, Край на гласуването, да, ясен резултат. Приема се. А сега 51 и 3-1, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 52 изменение за. Против въздържали се, отхвърля се. 53-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Следващото отпада. 54-то изменение, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Имко 2, кой е за? Против, Въздържали се. Приема се. Три. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 56-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 57 за. Против. Въздържали се. Приема се. 59-то изменение за против въздържали се, приема се. 61 и ИТРА 7, кой е за, против, въздържали се, приема се. Итре 8, кой е за, против, въздържали се, приема се. ИМКО 5, кой е за, против, въздържали се, приема се. На страница 32 83-то изменение Първанова. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 85-то изменение за, против. Страница 32. 83-то изменение беше първото, което гласувахме. Аз нямам 69 тук, не го виждам. колега Зеберт. Е, е, то се покрива от компромис 4. И така продължаваме. Сега стигнахме до 85. Кой е за? Благодаря против. Въздържали се. Приема се. Осемдесет и седем, заедно, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 88. кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Следващата страница, 84-то, Бъртолоци за, против, въздържали се, отхвърля се. 89, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Девето е оттеглено. Имко 7. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 90-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 92. И, и 3.13. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 92. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сто и и 315. Първа част кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се. Нека да проверим. По първа част гласуваме. Първа част. Проверяваме гласуването по първа част. Всички ли гласуваха? 30 гласа за, 21 против. Приема се втора част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. И 3.16. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 101 изменение. Кой е за? против, въздържали се, проверка по 101 изменение. ППЕ Ана Цфил. Една карта в повече от НП. Сега вече всичко е наред. Добре. 31 гласа за, 19 против. Е, съвсем ясен резултат. 11 изменение за.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 Кой е против? Въздържали се. Приема се. Втора част. Кой е за? Против. Въздържали се. Искате проверка. Добре. Проверка по втората част. Моля, гласувайте по втората част. Край на гласуването. 26 гласа за, 28 против. Отхвърля се. Добре беше, че направихме проверка. 14-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 111-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 112 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, приема се. И 319, кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, приема се. И така. Сега, в крайна сметка, предстои да гласуваме е, по целия доклад на Мариса Матиняс. Моля, гласувайте. ППЕ e had einen zu viel. Отново една карта повече от е, НП. Сега всичко е наред. Край на гласуването е 51 гласа за, 3 въздържали се, няма гласове против. Много-много сърдечно поздравяваме докладчика за този доклад, който е много важен за нас. И сега гласуваме отново, вече по е, проекто резолюцията. Е, второто крайно гласуване, моля гласувайте. Така, гласуваме по законодателната резолюция. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 46 гласа за, няма гласове против, двама въздържали се. Също така пределно ясен, категоричен резултат. Много, много е, сърдечни поздравления за Мариса Матиас. Продължаваме с дневния ред.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 vier Verordnungen. Im Gegensatz zur Tagesordnung. Wieder alle konzentriert und fit für die nächste Abstimmungs. Надявам се, че всички са се съсредоточили. Започваме гласуването по доклада. Всъщност имаме два доклада по фармакологична бдителност и двата са от Линда Макаван. Първото гласуване ще бъде по директивата, а второто по регламента. Ще започнем с регламента. И така, започваме с заглавието. Това не е посочено в дневния ред. Започваме не с директивата, както посочва дневния ред, а започваме с регламента. Gut. Dann haben Sie die Abstimmliste vor sich und wir beginnen би трябвало пред вас да са списъците за гласуване. Започваме с изменение едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 34. За? Против? Дали всички гледат правилния списък за гласуване за регламента. Изменение 34. Нека да повторим. Кой е за? Изменение 34. Кой е за? Против? Нека да проверим по електронен път. Започваме гласуването. Wir haben viele ihre Karte nicht dabei. Also wir haben 55 Teil. Може би има хора, които нямат карти. 55 участници имаме. Stimmung beendet. Гласуването приключи. Отхвърля се. 22 на 26. Dafür. Седем кой е за? Против, въздържали се. Приема се. Компромис номер 3. Wer ist dafür? Компромис 3. Кой е за? Компромис 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се.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 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се.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 Ja, das war ganz klar abgelehnt. Ich habe mich getäuscht. Äh, also wir... Ясно се отхвърля. Сгреших. Да, извинете. Отхвърля се. 48. Кой е за? 48. Против? Въздържали се? Благодаря ви. Бих искал само да сигнализирам, че има устно изменение с цел да се промени формулировка, така че да има идентификация. Възможност за идентификация. Това е включено в списъка за гласуване. Да, приема се. Wir sind dann bei 47 Rivasi dafür. 47 за. Против, въздържали се, приема се. Имко 5. Имко 5. За. Против. Въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. Казах на секретарията, че сега гласуваме по втората част. Кой е за втората част? Против? Въздържали се, приема се. Компромис номер 5. Компромис 5. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Приема се. Обръщаме страницата. Та е Мекинес. 60. Първата част. Мекинес. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 57, 58 идентични. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Компромис 7. За, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 част за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Итра 16 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 62. Идри 17. Кой е за? Те са идентични. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 11, първа част. И 9, първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Имка 11, втора част. И 9, втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 63. Имко 12 и 3, 18. Идентични. Кой е за? против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Започва гласуването. ПП Anna Цефил. Дали сега всичко е наред? Отхвърля се. 25 за, 28 против. Wo? Über 64. 64. 64. Ja, ganz unten 64. 64. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 65 и 19 са идентични за, против, въздържали се, приема се. Consolidated 2B. Консолидирано изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Нека да проверим по електронен път консолидирано изменение 2b. Гласуването приключи. 20 за, 33 против. Отхвърля се. 66 сега кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. Идра 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, Седемдесет, казва председателят. Започваме гласуването. Abstimmung beendet. Гласуването приключи. Dafür, 23 dagegen. 30 за, 23 против. Приема се. Wobei ich sagen muss, dass wegen der Sonne heute das etwas schwierig zu Очевидно, заради слънцето е трудно да се види. Заради слънцето не може да виждаме. Така, е 71 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12. 73 и 321 са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Нека да проверим по електронен път. Започва гласуването. Абсолютно бендет. Гласуването приключи. Das äh, war knapp abgelehnt. So. Check hat... И така отхвърля се. Така че си струваше да проверим, тъй като мнозинството беше много малко. 72 за. Против. Въздържали се. Приема се. Итре е 21. Част Б. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 12. Част Б и 72. Част Б за против, въздържали се, приема се. Следващото отпада. 74-75. Сега кой е за? против, въздържали се, приема се. 13. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Искате да проверим ли? Добре. Нека да проверим 13.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 78 и Идре 22. Идентични за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 13 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега 82. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Имко 15. И 85 за. Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 2А. За. Против. Въздържали се. Приема се. 16-17 идентични. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. И 3. Едно. Да, то също е включено. 20 и, и 3-2 за против, въздържали се. Трябва да проверим по електронен път. Започва гласуването. Abstimmung беендит. Гласуването приключи. Приема се. Без ist Две. Кой е за? 2. Против. Въздържали се. Приема се. 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. 23 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Wir kommen Сега четири. Кой е за четири? Против? въздържали се, приема се. И сега компромис едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Тридесет и три и тридесет шест. Идентични. Кой е за? Против въздържали се, приема се. 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И сега окончателно гласуване по доклада. Гласуването започва. ЕНП има един човек в повече. Продължава да има един човек в повече. 52 за, няма въздържали се, няма възражения. Поздравления за докладчика. И сега гласуваме по законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. Същия резултат 52 за, няма против, няма въздържали се. Поздравления, госпожо Макаван. Благодарим ви за извършената от вас работа. Продължаваме с директивата за фармакологичната бдителност. Преди да започна, аз бих искала да отегля изменение 80 и изменение 4. Да, ще го направим. Благодаря ви. Едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 72 и 30. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 75. Първа част за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 74 и 76 идентични за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 79. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 84. То е оттеглено. Итра 11. Итра 11. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 81. И 82 и 83. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 и ИТРЕ 1288. Всичките са идентични за, против, въздържали се, отхвърля с 89 и 90. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. И 13. Кой е за? Нека да проверим 89 и 90. Abstimmung beendet. Гласуването приключи. Ясно, отхвърля се. И 13 за. Против въздържали се, отхвърля се. 91, 92, 93. Кой е за? Против? Въздържали се? отхвърля се. 95. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Идентични. 94. Първа част и 3, 14. Първа част. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 94, е втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 10 и 14 и 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 95 95 и 3.14. Кой е за, против, въздържали се. И пета част, четвърта част, извинете, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 8. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Нека да проверим по електронен път. 8. Изменени 8. Започва гласуването. ППЕ е, Цефир. Е, НП има един човек повече. Гласуването приключи. Отхвърля се. Сега имаме 55 човека и 53 карти електронното гласуване винаги е това, което виждате. Но това означава, че четирима колеги трябва да си сложат картите. И така, нека да продължи. Идра 15. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 96, първа част, кой е за? Против. Въздържали се, отхвърли се. 96, втора част, кой е за? Против. Въздържали се, отхвърли се. И 3.15, втора част, кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Идентични 96 част, 99 и 3.15 част, кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 100 за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим по електронен път. 100. Изменение 100. Моля, гласувайте. Abstimmung beendet. Гласуването приключи. Същото. 56 души присъстват 51 са гласували. Това означава, че 5 човека нямат карти. Но така ли, че ясно е, че се отхвърли изменени 100. И 14, втора част. 95 втора част. Вече са направени 100. Значи сега следващата страница. 102 идентична. 101 и 102. Идентични. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 103. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 2. Компромис 2. Консолидиран. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Das spart eine Menge Abstimmungen. По този начин тук спестяваме много гласувания и минаваме направо на страница 6. 119. Кой е за? 118, извинете. 118. Кой е против? Въздържали се, приема се. Имко 9 и 119 идентични. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 120 и 121 идентични за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И 318. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 122 за. против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Изменение 122. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. 32 за, 21 против. Приема се компромис 5. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Следващата страница. 134. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Имко 11. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Имко 12, първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 135. Имко 12, първа част. Проверяваме по електронен път. Нека да проверим по електронен път. Имко 12, първа част. Моля, гласувайте. 12, имко 12, ерста тайл. Abstimmung ist Имко 12, първа част. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. Отхвърля се. 25 за, 28 против. Sehe stimmt nicht mit der elektronischen Abstimmung überein. Aber ist okay. 135. Ayuso. Понякога. Така 35, за. против, въздържали се, приема се. Имко 12, втора част за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим по електронен път. Имко 12, втора част. Моля, гласувайте. Абстимум беендет. Гласуването приключи. Отхвърля се. Сто тридесет и шест и три двадесет идентични. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 137 за. Против. Въздържали се. Приема се. 138-139. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. И 321. Сега 141. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 100. 142 за, против, 144, кой е за, против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. 144. Гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. 21 за, 30 против, отхвърля се. Имко 14 кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 1А. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. И 325, следващата страница, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Така, консолидирано компромисно изменение 2b. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Страница 11, имко 16. Кой е за? Имко 16. Против? въздържали се, приема се. След това идентични. Всъщност, преминаваме към и 3, 20 и 17 до 100. 166 обхвани. И извинете, сега гласуваме имко 17, 166, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 167, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим по електронен път. Изменени 167, моля гласувайте. Abstimmung beendet. Гласуването приключи. Двадесет шест за, двадесет пет против. Приема се. Сто шестдесет и осем. Кой е за? против, въздържали се. Според мен се приема, но нека да проверим по електронен пред. 168, моля гласувайте. Гласуването приключи. Отхвърля се. Ja, also von einer Seite haben fünf Leute keine Karte dabei. Das ist äh, das Rätsels Lösung. Виждам, че отново има хора без карти. И така, 13. Кой е за? Против? Въздържали се? Да проверим по електронен път, моля. 13. beendet. Гласуването приключи. Приема се. А, не, отхвърля се. Отхвърля се. 26 са против. Корен Лепаш сега ще продължи след малко. 169, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Компромис 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Страница 14 и 329. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 189 за, против, въздържали се, приема се. Отхвали се. 190 отпада. Следващата страница. 195, 196 и 330 идентични. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 197. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Не, не ми вярвайте. 197. Abstimmung beendet. Ja, angenommen. 27 Приема се. за, 24 против. 200. Lepage. 200. Лепаж за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Лепаж дафюр. 201 Лепаж от... за, против, въздържали се, отхвърля се. 202 за, против, въздържали се. Ще проверим. Край на гласуването. 24 за, 27 против, отхвърля се. 203 за, против, въздържали се. Мисля, че е същото. Нека проверим. I'm beendet. Край на гласуването. 30 за, 21 против. Приема се. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Страница 17, имко 25 и 219 са идентични. За, против, въздържали се, отхвърля се. 220, първа част, 223, втора част, първа част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Gut, wegen mir. 220 erster Teil, 223 erster Teil. 221 първа част. Ще проверим. Тоест, извинявам се, 220 първа част, 223 първа част. Една карта в повече от НП. Сега стана наред. 24 за, 27 против, отхвърля се. 221, първа част. И 331, 33, първа част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 221, втора част. И 33, втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 224, първа част. И 3, 34, втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 221, трета част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 223, втора част. 220, втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Ще проверим. Двеста двадесет и три втора час, двеста и двадесет втора част проверяваме. край на гласуването. 30 за, 23 против. Приема се. 225 и имко 26. Гласуваме за. Против. Въздържали се. Приема се. 224. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 221 четвърта част и 33 четвърта част, 224 трета част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 222 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 27, първа част за против, въздържали се, отхвърля се. Двеста двадесет едно пета част и три тридесет и три пета част. 228 първа част за против. Въздържали се, отхвърля се. 16. Изменение от докладчика за против, въздържали се, се. 227 първа част за против, въздържали се, отхвърля се. 221 седма част, 228 втора част за против, въздържали се, отхвърля се. Литре 33, шеста част за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Имко 27, втора част за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 226 за. Против. Въздържали се. Проверяваме. 226. Край на гласуването. 28 за, 22 против. Приема се. 227 втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 221 осма част за, против, въздържали се, отхвърля се. 221 девета част, 229 и 33 седма част за, против, въздържали се, отхвърля се. 230 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 28 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Имко 29, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. 231 за, против, въздържали се, приема се. 232 за, против, въздържали се, отхвърля се. Следните са идентични. 239 първа част, 241 първа част, за, против, въздържали се, отхвърля се. Това включва и 334 първа част. На другата страница 240 първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Следват идентични 239 втора част, 240 втора част, 4 изменени общо за, против, въздържали се, отхвърли се. Имко и Жовен идентични за, против, въздържали се, приема се. Става дума за Имко и Живен. Имко 29, втора част и 233 на Живен. На, начало на гласуването. Имко 29, втора част и Живен 233. clair Voilà. Ясно ли е сега? Убедително. Убедителен е резултатът. 234, 235 и 17. Идентични. За. Против. Въздържали се. Приемат се. 243 част. За против, въздържали се, отхвърля се. 241 трета част и 334 трета част идентични за против, въздържали се, отхвърлят се. Имко 30 и 237 за против, въздържали се, отхвърлят се. 244 част, 241 четвърта част, 3 и 334 четвърта част, 239 3, трета част. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. И 334 пета част. За. Против. Въздържали се, отхвърлят се. 236 против, въздържали се, отхвърля се. 238. Да не го ли гласуваме? Нали, Но е идентично. Следващото. 239, четвърта част. За. Против. Задържали се, отхвърля се. И 3.35 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 242 първа част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 242 втора част буква Б за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 243 242 трета част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 242 четвърта част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 242 пета част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 242 шеста част за. Против въздържали се, отхвърля се. 245 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 247 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 246 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 244 за против, въздържали се, отхвърля се. Имко 31 и 243 за, против, въздържали се, отхвърля се. 248 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 32 за, против, Задържали се, да проверим. Проверяваме имко 32. Край на гласуването. Двадесет за, 26 против, отхвърля се, 18 за, против въздържали се, приема се. Имко 33 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 249 ерста тайл. dafür. 249 първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. 250 за. против, въздържали се, приема се. Проверяваме 250. Край на гласуването. 26 за, 24 против, 2 въздържали се, приема се 19 за. Против. Приема се 249 втора част за. Против. Приема се. 249 трета част за. Против. Въздържали се. Приема се. 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. 251 за. Против. ЕНП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 252 за. Против. Въздържали се. Приема се. И 337 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 34 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 253 първа част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 254 за. Против. Въздържали се. Отхвър... Приема се. 24 пър... втора част. От докладчика. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 27 за, 26 против. Приема се. Двеста за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 9 за. Против въздържали се, приема се. 258 и 38 първа част идентични за, против. Проверяваме. Двеста и осем първа част.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 Отхвърля се. 259 за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Край на гласуването. 27 за, 26 против. Приема се. 260-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Проверяваме. Край на гласуването. 26 за, 26 против. Така че с много малко се отхвърля. И 38 втора част. Кой е за? Против. Проверяваме. Abstimmung beendet. Край на гласуването. 24 за, 26 против. Отхвърля се. 261 за. Против. Проверяваме. beendet. Край на гласуването. 24 за, 27 против, отхвърля се. 262 и трета част на приложение 1 за, против, въздържали се. Сега компромис 8 за, против, е, въздържали се, приема се 263. Шнелхард за, против, въздържали се. За съжаление се отхвърля. Сводно изменение 4b. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 264 за, против, въздържали се, приема се. Нека проверим 264 So, beendet Край на гласуването. 33 за, 18 против. Приема се. 265 за. Не. 265 отпада. Компромис 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 11 за, против, приема се. Компромисно изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Идентични имко 36, 267, 268 за, против, въздържали се, приема се идентични 269 и 339 за, против, Задържали се, отхвърля се. 266, господин Адер, за, против, проверяваме. 266 Край на гласуването. 26 за, 27 против. Отхвърля се. 37 dafür. Имко 37 за. Против. Проверяваме. Имко 37. Край на гласуването. 29 за, 24 против. Приема се. 270 за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Sounds from the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 против, въздържали се. Проверяваме. Край на гласуването. 29 за, 24 против. Приема се. И 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за. 29 за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Край на гласуването. 27 за, 24 против, приема се. Двадесет и осем отпада. Компромис 4А за против въздържали се, приема се. 32 за против. Проверяваме. 32. Проверяваме. Край на гласуването. 21 за, 21 за, 30 против. Отхвърля се. 34 за, против. Въздържали се. Приема се. 35 за. Против. Въздържали се. Приема се. И 3-2. 35 проверяваме. Abstimmung beendet. Край на гласуването. 27 на 27. Отхвърля се. И тре две. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 2C. За. Против. Въздържали се. От... Е, приема се. На следваща страница компромис 1 бе за, против, въздържали се, приема се. Дафюа. 51 за, против, въздържали се, приема се. Wo? Ja, weiter geht's bei Imco 4. Wer ist für Imco 4? Имко 4 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 53 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 3 за. Против въздържали се. Приема се. 54 за. Против. Въздържали се. Приема се. 55 и 56 идентични. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Тук бе включено изменение и 36. 57 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 59 първа част. Против. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се 58 първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се 60. За. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 5 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 59. Разделно гласуване. Първа част. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Пето изменение за против, въздържали се, приема се. 58 втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. 62 и 37 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 65 за. Против Въздържали се. Проверяваме. Край на гласуването. 28 за, 26 против. Приема се. 66. Имко 6. Идентични за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 67 за. Против. Проверяваме. Проверка на 67. Край на гласуването. 29 за 23 против. Приема се 6 изменение за против. Въздържали се. Приема се. 71 и ИТРЕ 9 за. Dagegen. Против. Проверка. Край на гласуването. 26 за 28 против. Отхвърля се. Римко 7 за против. Проверка. Край на гласуването. 26 за, 26 против. Отхвърля се. Седмо за, против. Въздържали се. Приема се. Блестящо се справят. Страхотна воля. Окончателно електронно гласуване на доклада. Начало на гласуването. Край на гласуването. 49 за, никой против, 5 въздържали се. Проекта на законодателна резолюция, начало на гласуването. Край на гласуването. Същия резултат 49 за, е, без против, 5 е, въздържали се. Приема се докладът, приема се резолюцията. Благодарим на докладчика Линда МакАван за нейната работа, безопасност на фармацевтичните средства. С това изчерпваме работата. Все още не сме приключили. Трябва да изслушаме и доклада на делегацията в Европейска, посетила Европейската агенция по химикалите в Хелсинки. Това е една много важна агенция, важна и за работата на нашата комисия. Сато Хаси е, е лицето за контакти с е, Европейската агенция по химикалите. Но, колеги, моля ви за внимание – ще помоля за това си да докладва накратко за посещението ни в Хелсинки. Малко съм изненадана. Много ви благодаря. Но аз не бях информирана предварително за това, че трябва да предоставя доклад, така че не съм подготвена. Бих могла да се спра на някои аспекти. Разбира се, агенцията по химикали, по химикатите изпълнява законодателство, което значително променя ситуацията. Това е много сериозна работа. Агенцията Има бюджетни, организационни проблеми, проблеми с информационните технологии. Но аз имах намерение в дискусията след съобщението в тази комисия един проблем, който нашата комисия е поставила няколко пъти, а именно списъкът на веществата, които да бъдат включени в списъка. Списъка за изрично разрешаване, с изричен разрешителен режим. Проблемът е, че има няколко стотици, около 500 вещества, които се използват в петрохимическата промишленост и които са вещества, които предизвикат сериозна загреженост. Много често това са канцерогени, мутагенни вещества, вещества, увреждащи репродуктивната система и много други вредни и токсични вещества. Редица от тези вещества, които са в този списък за вещества, очакващи разрешение, в момента са 30. Така че напредъкът е твърде бавен. За обикновените граждани е важно това, че не се спазва по този начин правото на потребителя да знае – предлаганото законодателство се посочва, че потребителят има право да знае кои вещества са вредни, но на практика това право се свежда само до тези вещества, които са включени в списъка на вещества, очакващи разрешение. С началото на работа на новата комисия, комисарите Таяни и Поточник стигнаха до споразумение – че е необходим напредък по този въпрос и поради са други въпроси, но така или иначе в графика, който е съгласували, едва една четвърт от вече известните вещества, които трябва да бъдат включени в списъка, ще бъдат реално включени в списъка. Един от факторите, който установи нашата делегация, е, че Европейската комисия смятат, че трябва да се след в едно-два етапа от изготвянето на законодателството списъкът на веществата, в които очакват разрешение, а следващия етап е проблемът са веществата, които наистина ще бъдат предмет на процес на изрично разрешение. Те смятат, че практически всички вещества, включени в този междинен предварителен списък, ще бъдат одобрени в крайна сметка. Може би това е разбираемо от гледна точка на службите на Европейската комисия, но проблемът е, че един от важните принципи на това законодателство, а именно правото на потребителя да знае, просто се свежда до нула по тази процедура. Аз смятам, че за нашата парламентарна комисия е много важно да знае, че ние осъзнахме по време на нашето посещение, че Европейската агенция по химическите вещества Винаги, когато съм я посещавала като лице за контакти на комистенди, агенцията каза, че никой нищо не може да направи, защото или държавите членки, или Европейската комисия взима решение кои вещества да бъдат включени в списка на веществата, предоставени за одобрение. И сега в агенцията ни казаха, че ситуацията се е подобрила, но напредъкът е твърде бавен и самата агенция помолиха комисията да направи така, че те да могат да работят по-бързо и да напредват по-бързо. Аз самата не се занимавах толкова с бюджетните въпроси, но може би е добре да спомена тук, че госпожа Хао, която е наша специалист по бюджет и някои други депутати, изразиха своето голямо и своята голяма изненада от това, че Агенцията по химически вещества като че ли е това, което комисията и предлага. С изчислените разходи ние не можем да сме сигурни, че ресурсите, които те би трябвало да получат, ще им позволят да се справят с огромната задача, която стои пред тях, а самата агенция не иска повече средства. Uh, Може би трябва, все пак трябва да се действа и в тази сфера. Но се надявам, че ние като Комисия по конта среда ще продължим активно да работим по този списък на веществата, които ще бъдат представени за разрешение. И аз смятам, че трябва също така активно да работим във въпросите свързани с бюджета и ресурсното осигуряване. Благодаря ви. Благодаря на Сато Хаси за спонтанно поднесения доклад. Можем да кажем, че е, ЕХА, Европейската агенция по химикалите, започна добре работата си с помощта на е, правителството в Финландия. Стартовата фаза премина успешно. При предварителната регистрация на химикалите наистина е, става дума за 7 милиона и 400 хиляди вещества. Е, това е Херкулесова задача. А сега вече предстои втората фаза, е, при която ще се заявят е, нали, в рамките на предварителната регистрация също е, стотици хиляди е, вещества. Това е тема, която бе засегната и от докладчика, има предвид е, бюджетирането, финансирането от бюджета. Тема, с която и ние ще се занимаем. Госпожа Халк естествено е нашият експерт и това е човека, който участва в консултациите. При всички положения за 2011 година трябва да предвидим съответната бюджетна линия, която да бъде на лице за финансиране на дейността на ЕХА. Много е възможно и е, ЕХА да поеме биоцидите. Госпожа Клас също участва в посещението ни в Хелсинки. Така че това ще бъде една допълнителна задача за агенцията. Обсъдихме и въпроса дали са на лице съответните ресурси, съответния потенциал, за да се поеме и тази задача. Госпожа Макинес има думата сега. Благодаря, господин председател, Благодаря за спонтанния отчет на колегата. Посещението беше много добре организирано. Искам да благодаря за това и много бе полезно комисията да види как се отразява един прият от нас нормативен акт. Мисля, че е наистина огромна задачата, която изпълнява ЕКА и ние не си даваме сметка за това. Не си даваме сметка, че Европа всъщност е водач в световните усилия там. Аз имам известни проблеми е, с е, списъка на е, кандидати като че ли сме се насочили към прекалено много информация. Ека се е разпростряла много на широко, но това което наистина ни е, притеснява и това е списъка с вещества, така да се каже, кандидати, е, не е в центъра на вниманието. Мисля, че вече казано бе, че държавите членки е, отправят искания към ЕКА за вещества, които създават големи тревоги. В делегацията обсъждахме е, тъй нареченото фино Ей, пластмасовия материал, който създава големи тревоги. Значи, когато се говори за а, такива много опасни вещества и се разбере, че ЕКА всъщност не работи достатъчно спешно по тях, трябва да давам обяснение защо това е така. Два въпроса отражението върху малките и средните предприятия. Трябва да се признае е, необходимостта да положат усилия за спазване на това законодателство. Обменът на информация е нещо хубаво, но трябва да внимаваме дали тези разпоредби ще дадат резултати, дали ще имат отрицателно отражение върху малките и средните предприятия. Това са само някои дребни неща, но още веднъж искам да благодаря както Найка, така и на организаторите на посещението, което бе много плодотворно. Благодаря. Наистина, ние останахме с впечатлението, че агенцията работи много сериозно както по отношение на е, информацията, която се предоставя на промишлеността, така и по отношение на координацията, що се отнася до документацията по отделните вещества. Тук агенцията естествено зависи много и от информацията, която се подава от националните държави, от държавите членки. Ще се опитаме естествено да прилагаме при всички положения регламента РИЧ. През ноември ще бъде хубаво преди да се започне с следващия важен етап, да имаме, така да се каже, на високо равнище посещение от агенцията тук в комисията, за да бъдем информирани за това как вървят нещата. Има ли други изказвания? Няма. Очевидно всички са е, уморени от гласуването днес сутринта. Добре, прекратяваме до 15 часа, когато ще продължим с заседанието. Благодаря.